да започнем заседанието на нашата комисия. Първата точка в дневния ред е, е информация за нашата делегация в Украина е, от 5 до 7 декември миналата година. Девет члена на нашата комисия бяха в Киев в началото на декември. Срещнаха се с премиера, членове на Украинския парламент, високопоставени е, членове на администрацията и представители на гражданското общество. Това беше първата официална делегация на АФЕТ в Украина през новия мандат. Целта беше украинския парламент да създрави връзките си с Европейския парламент. Делегацията посети Украина много на време във връзка с връчването на градата Сахаров на Олег Сенцов. Ще спомена а, с премиера на Украина, който потвърди желанието на Украина за реформи, особено за борба с корупцията и за реформиране на съдебната система, както и в други сектори. Срещите с нашите колеги от парламента и с представителите на правителството потвърдиха, че управляващите ще продължат курса на техните предшественици и ще запазят амбициозната цел да постигнат споразумение и да задълбочат процеса на интеграция с Европейския съюз. Изразихме нашата пълна подкрепа за този курс и подчертахме, че така наречения турборежим на приемане на реформи трябва да продължи заедно с представителите на гражданското общество, мисловните тръстове и така нататък. И скоростта не бива да пречи на качеството на законодателството. Имахме среща с господин Данилов, председател на Националния съвет по сигурността. С него разговаряхме по въпросите на сигурността и той потвърди, че е, президента проявява а, е, воля да управлява, но не на всяка цена и не по волята на Русия. Той потвърди, че Украина продължа, ще продължи да следва своя път към членство в НАТО. призоваха ни да засилим присъствието на НАТО в Черно море. Хората, с които разговаряхме, изразиха благодарност за подкрепата към процеса на реформите и за целостта териториалната цялост на Европа. Те настояха за продължаване на санкциите срещу Русия. Мисля, че от името на нашата делегация мога да кажа, че е, по време на тази мисия се уверихме в проевропейския курс на управляващите и тяхната воля да продължат е, реформите. И е, ще продължим сътрудничеството с Украинската Върховна Рада. Искам също така да ви информирам, в другото ми качество, като председател на делегацията за отношението с Украина, че а, проведохме десетата среща с представители на Върховната Рада в края на декември миналата година. По-малко от две седмици след нашата моето посещение в Украина. Беше много добре, че успяхме да продължим разговора по въпросите, повдигнати е, в Киев и задълбочихме разговорите. Срещата беше сърдечна, протече в дух на разбирателство, е, което задава един много положителен тон на нашата съвместна работа през месеците, които предстоят. Благодаря ви, че изслушахте моя доклад за двете посещения и сега ще дам думата на постоянния докладчик за Украина Михаил Галер. Е, е, Благодаря, господин е, председател. Подчертавам и аз това, което а, вие казахте. Като постоянен докладчик, аз а, съм фокусиран най-вече върху изпълнението на споразумението и, спораз... и а, споразумението за асоцииране. Важно беше да видим каква е мотивацията и ориентацията на новото правителство. Мисля, че няма причина да се съмняваме, че това ново правителство от една нова партия с 80% нови депутати във Върховната Рада са ориентирани към Европа. Няма никакво съмнение в това. те ще а, започнат изпълнението, ще продължат изпълнението на а, споразуменията а, и а, ще работят в турборежим, което означава, че законите ще а, минат бързо през Върховната Рада, което не е трудно, тъй като ам, им, една партия има абсолютно мнозинство. Трябва обаче да се направи така, че от този турборежим да не пострада качеството на а, законодателството. Казах го и на колегите в Украина – Те трябва добросъвестно да изпълнят своята роля като парламентаристи, т.е. надлежно да обмислят и обсъдят законодателството, за да бъде то такова, че да отразява тяхната политическа роля. защото в бързината се случиха неща, които никой не искаше. Например, цял един бяха отменени цял пакет закони от съветско време, и то анблок, но по някакъв начин в този пакет от закони беше попаднал а, акт на Хрущов, който беше анулирал принадлежността на Крим към Украина. Слава Богу, този закон беше намерен в последния момент. С това искам да кажа, че от наша страна В рамките на диалога Жан Моне с Върховната Рада трябва да окоръжаваме украинската страна надлежно да изпълнява своята роля и парламентаристите да направят това. Спирам до тук. Благодаря. Много благодаря. Това бяха, бяха вече почти изводите, които аз исках да направя. Но трябва да спазваме точно времето, тъй като имаме доста точки за обсъждане. Желая ли някой да вземе думата? Не виждам. Заповядайте. Oui, en tant que euh, се има предвид, че другите участници в това, като участник в това пътуване, аз искам да добавя към чудесно направения току-що доклад от нашите колеги две неща. Първото, което искам да кажа, че в новия екип на президента и правителството присъства едно впечатляващо измерение, особено за е, един французин като мен. Е, изправени сме пред правителство, което е съставено от технократи на най-високо ниво. Личности, ръководени от убеждението, че Бързостта и интели... с бързина и интелигентност е възможно да се преформира една страна. Това е впечатляващо, очарователно е, защото действително има ясна визия, но едновременно съществува и опасност да се настрои много бързо общественото мнение срещу тези реформи и необходима е също сигурност, че традицията традиционния разрив между е, или разминаване между елита и народа, който така или иначе съществува, може да се окаже доста неблагоприятен в политическия живот. Второто, което ми направи силно впечатление, колегите го подчертаха, силната воля на този екип да се намери компромис с Русия нещо, което е от изключително значение за цяла Европа, за целия ни континент. Тоест тази воля на, Украй... на Украина ще бъде пробен камък, лакмус за поведението на господин Путин. Не виждам други колеги да искат думата, за това Нека да приключим с тази точка от дневния ред и да минем на следващата. Преди да започнем обаче по следващата точка, искам да ви припомня uh, uh, uh, Основната врата до входа да остане затворена от уважение към нашите оратори. Благодаря ви. Използвайте страничните врати. Извинявайте за тази, този технически коментар, но е наистина много смущаващо да се чува шума, който идва от вратите. Нека сега да минем на следващата точка от дневния ред. Източно партньорство, визия и развитие след 2020. Това е публично изслушвано, не за източното партньорство и това как ще се развива то след 2020. Нека сега да направим няколко секунди почивка, за да може ораторите да заемат местата си на подиума. Thank you. Uh, so let's come back to the... Благодаря ви. Нека сега да преминем към тази точка от дневния ред. Източното партньорство. Вършиха се 10 години от началото на това партньорство. Изминалата година беше изпълнена с предизвикателства за, няко, за него безредици, избори, непредвидими събития. 2020 година ще бъде също толкова изпълнена с предизвикателства. В някои държави ще има дори президентски избори. От европейска гледна точка годината ще бъде белязана от срещата на върха в рамките на източното партньорство в Брюксел през пролетта. Както през 2017 година във връзка с срещата на върха Европейския парламент ще приеме препоръки и за този доклад ще отговаря господин Островичус. Този дебат се провежда в изключително подходящо време, за да направим равносметка на източното партньорство 10 години след като то започна да анализираме и да видим къде Европейския съюз може да направи повече, за да подкрепи източното партньорство и да подкрепи европейските аспирации, европейската ориентация на държавите. Сега ще дам думата на докладчика за кратко въведение, но преди това а, а, ще кажа добре дошли на четиримата оратори, оратори Сергей а, е, Керамчик, е, заместник-председател на а, а, борда, и ръководител на източноевропейските изследвания, украинска призма, господин Какаче, директор на Грузинския институт за политика, Синкука Сари, старши анализатор в Европейския институт за изследвания на сигурността и Клаудиус Маниокас, председател на борда на ЕСТЕП, консултативния борт за социални, правни и економически проекти от университета в Вилниус. Ние поканихме също така и Ангелина Айхорст, изпълняваш длъжност директор на е, Европейската служба за външна дейност и Катерина Матернова, заместник генерален директор на Генералната дирекция за съседство и преговори за разширяване. Сега ще дам думата на докладчика, за да представи своя доклад за 5 минути. Благодаря, господин председател. Здравейте, Европейското е, е, добро съседство е изключително важно за бъдещето на развитие, но е, очевидно открие своите възможности за перспективи и успех. Страните от източното партньорство са регион под пряко влияние на Европейския съюз е, и са под силно европейско въздействие. Първите стъпки на тази инициатива, колкото и бавно да започна в началото, е, набра скорост и разшири своя, е, своето отражение върху страните, както и по, включително и по отношение на свободната търговия. Особено след 2014 година. Държавите, които представлявам, Белорусия, Молдова, Украина, Грузия, минават под широко влияние. Разширяването на сътрудничество с Армения и Азербайджан се е по-скоро ориентирано към конкретни случаи търсейки по-тясни економически и други връзки. Отношенията с Беларуса са в процес на изграждане и резултатите са по-трудно предвидими. Избирайки различни подходи, ние в момента сме изправени пред по-ефективна интеграция в различни отраслови политики на Европейския съюз с техните програми и инициативи. Окрапването на демокрацията и демократичните институции в съответствие с международното право, териториалната цялост и суверенитета трябва да бъдат отправен е, опорен камък за изграждането на отношенията ни с по източното партньорство като подчертаваме значението на регионалната стабилност и европейската сигурност, Европа трябва да поеме по-проактивна роля в подпомагане и е, насочване към мирни решения на съществуващите конфликти. Уважаеми колеги и гости, източното партньорство се нуждае от нова политическа подкрепа за следващото си десетилетие. Така ще постигнем конкретни резултати. Като докладчик по инициативата за източно партньорство, аз съм особено щастлив е, да кажа добре дошли на известни експерти за днешното изслушване и обмен на мнения. С интерес очаквам е, интересни мнения и е, плодотворен обмен с цел нашите съвместни доклади да бъдат изцяло в полза на източното ни партньорство. Благодаря, господин председател. Благодаря, Петра. Сега нека чуем господин Герасимчук. Благодаря много, господин председател, госпожи и господа. За мен е чест и гордост да бъда пред вас. Ще споделя своите размисли за положението в Беларус, Украина и Молдова в съответствие с програмата за партньорство. Но първо основният въпрос – какви са целите на източното партньорство. И тук трябва да кажа, че политиката на съседство е изключително важна по отношение на партньорите, които нямат пряка перспектива за присъединяване. Брюксел вложи множество политически и економически реформи в това отношение. Нека не забравяме, защото въпроса за стабилност, сигурност и демокрация е, е тясно свързана с тези страни по отношение на Беларус, Молдова и Украина, Европейския съюз, започвайки с Полша и Швеция и последвано целият Европейски съюз, разви нарочен подход. Развита бе е, специална програма за работа с шесте страни, економическа интеграция, добре управление – и възможност за човешки контакти играят важна роля. Но по отношение на Украина и от Украина и Молдова чуваме доста оплаквания, че аспекта за сигурността липсва така наречената твърда и гъвкава мека сигурност. Знаем, че това е деликатен въпрос и че стълба за сигурност е сред най-слабия в Европейския съюз до момента. Но ако искаме да продължим с източното партньорство, трябва да отчетем този аспект. Освен това, проведени са много реформи и все пак шесте страни са на на различен етап от развитието. Те имат различни, да не кажа противоречиви подходи към работата с Европейския съюз. Молдова, Украина и Грузия, например, поддържат тесни контакти, докато Армения и Беларус са по-близки с Руската федерация и Русия предявява права, че това е тяхна сфера на влияние. Има и други действащи лица, които не бива да забравяме. Китайците, например, а и Турция проявяват особена активност. Ако говорим за отделните страни, Беларус е най-близка до е, Европе, до Русия. Е, те трябва да помислят за ускоряване на реформите. Има положителни промени, да се надяваме на тях в бъдеще. Беларус се опитва да демонстрира независимост, но изборите и са съобразени с руските приоритети. Например, гласуването в съвета, в ООН по отношение на Крим. Е, Беларуското правителство нееднократно заявява подкрепа за Украина и все пак, когато се стигне до гласуване, те гласуват с Русия. Нееднократно сме водили този разговор с беларуските ни колеги и експерти от гражданското общество не смя, но те казват, нищо не можем да направим по този въпрос, да говорим за економика. не смятаме, че има големи възможности и шансове Беларус да се отдели от Русия, дори напротив, да се търси диверсификация, няма да е в посока към Европейския съюз. Русия предлага свои проекти и Русия винаги може да използва своите лостове да предотврати европейското влияние и реформи в страната. Освен това, в руската пропаганда Беларус, Беларус винаги е определена като част от руската зона на влияние и след като няма конфронтация, това означава, че няма заплаха за руските интереси. Но когато водим политически диалог или гражданското общество, се търси прагматично економическо сътрудничество и нищо повече. Различно е положението в Молдова и Украина, визирайки особено развитието на събитията в Беларус и Украина от 2009-2014 година можем да припомним е, споразуменията за асоциирано членство и големите, големия напредък в тази посока. Много интересни са и страничните ефекти тук, защото дори сепаратистите в Приднестровието е, в, е, също отчитат преимуществата на европейската економическа, европейските економически контакти. Освен това, е, от открития конфликт между Русия и Украина през 2014 година отдели страните от Русия за сега, защото в Молдова се забелязва известен уклон към проруски нагласи, особено що се отнася до ръководните постове в държавата. Така че е, ще видим как ще се развият нещата в Република Молдова. Очакваме президентските избори в Молдова и е, ще видим как ще се развият нещата. Е, Както виждате, споразуменията за асоциирано членство не правят процеса необратим, но страните извървят по своя път и в случая на Мондова наистина виждаме, че има либерално-демократични партии, които подкрепят а, определена насока, но след това са компрометирани от скандали това компрометира и идеята за европейско членство. В случая на е, Молдова, например, случая с е, Майя Самдо и нейното правителство разклати сериозно нещата и доведе до по-нататъчна поляризация. Хибридната агресия на Русия не бива да се подценява също, защото Русия пречи и, как да кажа, ускъпява цената на европейското членство за Украина и Молдова и това подклажда евроскептицизма. Друг фактор, който трябва да се има предвид са глобалните на, на тенденции е, бъдещето на, е, Европ, на либералния свят, на, на Европейския съюз и НАТО, е, економическия цикъл, всичко това се отразява на страните в Европа и от източното партньорство и до края на февруари ние ще разработим сценарии за източното партньорство до 2030 година. Е, следете е, това, което ще се направи за дълга се гарантира по-нататъчния напредък, ние се нуждаем от опита на страните от Централна и Източна Европа, за да се открие обозрима перспектива за ускоряване на реформите. При приемането на европейските норми и стандарти може да подпомогне формите. Е, зная, че Европа не говори в момента за допълнително разширяване, но нека не забравяме темата и да потърсим варианти, поне на отраслово ниво като се има предвид подхода на Русия, Европейския съюз не бива да забравя е, аспекта на сигурността. В противен случай ролята на източното партньорство за превръщане на страните от този регион с европейски пояс на сигурност и демокрация може да не доведе до успех. Освен това е изключително важно да се създадат условия за разгръщане на гражданското общество, и да се поддържат контакти между европейските НПО, защото европейската интеграция е въпрос на живот и смърт на гражданското общество и НПО те търсят, есте, а и те са естествените съюзници на Европейския съюз, както и независимите медии и пропаганда. Но тук да не забравяме ролята на руската пропаганда и дезинформация да, ние проведохме много сериозно проучване за страна, вишеградските страни, Балтийските републики и, между, и е, източното партньорство и Молдова се оказа най-слабото звено във веригата. Освен необходимостта да се говори на корупцията на високо ниво и да се пребори с дезинформацията от Русия, Русия е, се възползва от подкупността на различни политически личности. Впрочем, това е проблем и за е, Украина, и за Молдова. Така че основните въпроси през новото десетилетие са въпросите за сигурността, борба с корупцията и пропагандата и подкрепа на гражданското общество. Благодаря. Благодаря за изказаното моето мнение, макар че коментарите ви никак не са оптимистични, но аз лично напълно споделям направените от вас заключения. Сега позволете да дам думата на нашия колега от Грузия, господин Какачия. Господин професор, имате 12 минути за вашето изложение. Uh, много благодаря, господин председател. За мен е чест да присъствам тук сред е, толкова приятели, като например е, е, презентацията на Сергей чухме, където подчерта каква е ситуацията. Сега ще чуем каква е ситуацията в Армения, Азербайджан и Грузия. Но преди това ще задам един въпрос към себе си и към присъстващите в залата, когато казваме регион, какво означава това? Защото има промени в региона. Това се смяташе за регион през 90-те години. Но след изграждането на източното партньорство не е толкова ясно какво означава този регион и какво означава това източно партньорство, как Европа го вижда, дали това е някаква сива зона, дали е транзитна зона, какво точно представлява това. И за това, може би, трябва да се замислим и по този въпрос. Когато говорим за Южния, Южен Кавказ, изглежда, че споразумението, което е подписано с Грузия, този регион се представя като провален регион, като неуспешен регион разбирам защо през 90-те години Европейския съюз настояваше за стимулиране на този регион, но сега външната политика на тези страни е различна, ориентирана по друг начин. И за това е трудно да кажем, че това е регион. Грузия се опитва да е близо до Украина и Молдова. Другите кавказски страни имат собствена а, насока на външната политика. А, те имат и различни партньори. И както знаете, то две, през 2018 година се случи кадифената революция, имаше нов стимул за демократични реформи. Новото лидерство се опитва да проведе реформи, но все още съществуват проблеми с корупцията и върховенството на закона. Фундаментални промени обаче са възможни и това е положително, но все още има предизвикателства и тук е възможността за Европейския съюз да помогне и се надявам те да продължат да подкрепят Армения. Относно Азербайджан, напоследък отношенията са доста токсични, тъй като фокус е от, основно върху хуманитарните, економическите и енергийните въпроси. И основният интерес на Баку изглежда е свързан с добрите реформи в управлението, енергетиката и транспортната инфраструктура. Това е разбираемо заради тези двустранни отношения. Относно Грузия, е, един от основните партньори в демократичните реформи но има някои предизвикателства и някои а, провали на демокрацията през 2018 и 2019 година. Става въпрос за провала на президентските избори, провала на избирателната реформа, а, е, а, е, също така проблеми с а, поляризация. А, е, асиметрично разпределение на финансовите от администрацията които отиват за телевизията. Това е голям проблем в Грузия и също в Грузия следващата година, през 2020, ще има голям демократичен тест, тъй като ще има избори. Също ще има избори в Азербайджан и а, мисля, че вие трябва да се фокусирате а, върху а, това, което предстои да се случи там и да следите зорко а, а, ситуацията след изборите в Азербайджан. Основно развитието на търговията, економическото развитие, в Армения се опитват да изградят отношения съществува а, така наречената СЕПА. А, това е заздравено споразумение за партньорство от 2018 година. А, Армения е член а, на Евроевзаийския съюз и се оказва натиск от Русия. Но мисля, че а, като цяло това не засяга а, търговските отношения с Европейския съюз и Европейския съюз все още е най-големият търговски партньор. За Азербайджан съществува споразумение между Азербайджан и Европейския съюз за сътрудничество и партньорство. Европейския съюз е основен партньор и както казах, следващ, предстоящите избори са много важни и трябва да бъдат наблюдавани от Европейския съюз. В Грузия, в Грузия съществува DCFTA, това е споразумение за свободна търговия от 2016 година. Това е доста скъп процес, за Грузия има положително развитие, но все още остават доста предизвикателства относно адаптирането към европейските стандарти. И а, въпреки, че имаше опит от двете страни, а, е, а, Европейския съюз Европейския съюз всъщност е най-големия партньор а, на а, Грузия и така, че все още има много възможности за развитие на търговските отношения между Европейския съюз и Грузия. Относно регионалното сътрудничество, стабилността и сигурността, съществува много дълъг конфликт между Армения, Азербайджан за а, Нагорни Карабах, което създава несигурност в региона. И ролята на Европейския съюз, разбира се, е ограничена. Е, Азербайджан е, смята Европейския съюз за пасивен участник, а не за активен е, актьор, който подкрепя тези реформи. И на двете страни Русия продава оръжие, което прави ситуацията още по-трудно. В Грузия сигурността и стабилността в Грузия преминават така наречената процес на променяне на границата, който е подкрепен от Русия това е свързано с окупацията на Абхазия и Южно, Южна Осетия. Въпреки, че е, Грузия има е, дилеми по отношение на сигурността. Тя се опитва да поддържа е, сериозни връзки с Европейския съюз и 2014 беше много важна, защото от тогава Грузия участва е, в политиката по сигурността и отбраната и изпраща отряди в Мали и на други места. Тук голямото предизвикателство е свързано с демокрацията. И сега преминавам към частта с препоръките, но преди това бих казала да има някакъв лост за под е, подкрепа на особено Грузия, отчасти за Армения, следващата година е критична. Грузия и нейното демократично развитие съществува вътрешна нестабилност в Грузия и а, е, трябва да се използва и това ще се използва от Русия, Турция и Китай, за да се манипулират връзките в региона относно как Европейския съюз може да ускори своето участие в този регион и да помогне на Грузия по регионалната сътрудничество и стабилност. То е много продуктивно, но както казах, не е достатъчно за изграждането на дългосрочен мир и стабилност. За това е хубаво да се помисли за инициатива, например, пакт за стабилност по източното партньорство, който да включва и Южен Кавказ. Разбира се, това е отделна дискусия, но това може да бъде една от идеите, които евентуално ще се обсъдят. Трябва да се запази регионалния подход, но е, като цяло той трябва да е по-нарочен, и а, а, регионалната идентичност на тези а, партньорства трябва да е по-засилена и да има пътна карта за това. А, също така трябва да засилим двустранните а, стимули. А, да се включи бизнесът и гражданското общество. Това би било довело до по-голяма ефективност и трябва да използвате лостовете, с които разполагате, особено в Грузия, е за укрепване на демокрацията и за осигуряване на нови и по-нарочени стимули относно стабилността то трябва да се базира на взаимно партньорство и сигурност. Мисля, че това е важно за сега в региона. И в заключение, трябва да се е, инвестира за по-силно укрепване на демокрацията в региона. Благодаря ви за вашето изказване за трите страни и за вашите предложения как можем да подобрим ситуацията. Сега ще дам думата за 12 минути на госпожа Сари. Благодаря, господин председател. За мен е огромно удоволствие да бъда тук днес. Аз също искам да благодаря на предишните оратори за това, че описаха какво е положението и какви са основните предизвикателства в региона по толкова добър начин. Моята задача е да се опитам да погледна напред, за да видим какво трябва да се направи, как трябва да се адаптира източното партньорство, за да може да работи по основните предизвикателства и да се възползва от възможностите. Моята презентация се основава на анализ, който извършихме миналата година с моя колега Станислав Секиеро Три основни сектора се очертаха за адаптиране на източното партньорство през следващото десетилетие. Копия от анализа може да вземете от масичката вдясно до мен. На първо място трябва да променим мисленето за източното партньорство. Регионът не е същия, какъвто беше преди 10 години. На практика регионът е полицентричен и динамичен. Трябва да престанем да гледаме на държавите от източното партньорство като на целеви държави и на проекта за източното партньорство като на благотворителен проект. През изминалото десетилетие се развиха два партньора, които дават които е, и двете страни е, имаха равен принос към е, дневния ред. Е, Източното партньорство създава възможност и за европейския бизнес и е в полза и на сигурността на Европа. Мисля, че това трябва да се комуникира по-добре към всички европейски граждани. Смятам, че понякога в мисленето си сме останали някъде в миналото. Второ, а, трети, други сили, като а, а, Китай, а, държавите от Персийския а, залив, а, засилват влиянието си в държавите от източното партньорство. Така че Европейския съюз трябва да следи не само ролята на Русия в региона, но и ролята на други външни сили понякога ценностите и начина на работа на тези други сили не съвпадат с тези на Европейския е, съюз. Е, е, въпреки това, търговския обмен с тези трети държави засилват економическата устойчивост на държавите от региона, което е и наша цел. би могло да се развие по-засилено партньорство с онези сили в региона, които мислят като нас и можем по-добре да координираме с тях нашите политики, нашето сътрудничество. Например, на срещата на посланиците от Г7 в Украина, нещо подобно може да се направи и в другите държави от източното партньорство. Трето, съществуват връзки между източното и южното партньорство. Мисля, че не бива да мислим за нашите партньорски отношения, като изключваме определени групи, а трябва да възприемем поглед от 360 градус, т.е. да обхванем както източното, така и е, южното е, партньорство. Можем по-късно да навлезем в подробности. Е, нека сега да мина към следващия сектор, е, който трябва да е, променим нашата политика. Необходими са ни стратегии за подкрепа на трансформацията и реформите в източното партньорство. Имам предвид една комбинация между насърчителни мерки и строги условия, едновременно с това да оптимизираме и да индивидуализираме нашите стратегии, за да преодолеем специфичните предизвикателства и то по един гъвкав и индивидуален начин. По този начин нашата политика политика ще има по-добро въздействие. Няколко а, примера. Понякога политическите елити а, са а, а, <clears throat> бавни и закостенели. В такъв случай трябва да се а, прилагат гъвкави условия и да се работи с гражданските организации или с други формации. Много успешно експериментирахме вече с този подход. Понякога има и други групи, които са подозрително настроени към европейския дневен ред и се Колен баят преди да започнат реформите. Трябва да се опитаме да работим с тях и да ги убедим. Гражданските общества винаги са били голям наш съюзник и ще продължат да бъдат такъв, но мисля, че трябва да погледнем и отвъд това. Трябва да изградим проактивни връзки е, с други е, групи, е, които подкрепят европейската интеграция, като младежите, диаспорите, бизнеса и така нататък. Европейският съюз също така трябва да обмисли по-задълбочено социалното въздействие на източното партньорство. Ако създаваме печеливши и губещи страни чрез нашата намеса, дори економическия растеж няма да направи тези държави по-устойчиви и по-мирни. Трябва да направим така, че да могат да печелят така наречените обикновени е, хора, да не се концентрираме само върху образованото градско население, което е младсинство в тези държави липсата на достатъчен на напредък може да се дължи на липсата на знание, на ноу-хау, свързаност и е, инфраструктура. И за да се справи с тези проблеми, Европейския съюз има нужда от по-добра комуникационна стратегия, тесни връзки с бизнес общността и трябва да инвестира в свързаност и проекти за инфраструктура в региона. Комуникационните стратегии трябва да са подходящи за цифрова новата ера трябва да е, изработим е, ясни и достъпни послания за това какво прави Европейския съюз този регион и как това служи на хората. Освен това, трябва да помогнем на местния бизнес е, да се възползва от засиленото ни търговско сътрудничество в Грузия, например да покажем как те по-ефективно могат да навлязат на европейските пазари, как могат да намерят партньори, как да подобрят своята конкурентна способност и да изпълнят европейските стандарти те могат. Можем също така да включим и определени агенции, които да участват в сътрудничеството, за да могат те на един по-късен етап да станат част от европейския пазар. Относно инфраструктурата, да, търговията с Европейския съюз се разраства, но инфраструктурата в региона не може да отговори на този е, растеж. Трябва да свържем е, инфраструктурата на държавите от източното партньорство с тази в Европейския съюз и това е основна задача за следващото десетилетие. Третата област е, за промени е свързана с сигурността. Трябва да признаем, че сигурността на Европейския съюз и тази в държавите за източното партньорство е свързана. Например, преди 10 години беше не нещо обичайно а, а, инструментите за влияние на Русия да са насочени само към източните ни съседи. В един по-късен етап обаче те бяха насочени и по-на запад, дезинформационни а, кампании, хибридни войни и така нататък. Предизвикателствата в момента са общи и за двете страни и за това двете страни трябва да си сътрудничат. Също така има нужда от засилено сътрудничество по въпрос на киберсигурността и също изпирането на пари. Например, може да а, има а, кибердиалог, съвместни а, инициативи за борба с киберпрестъпността а, за в бъдеще. Мисля, а, че липсата на такова сътрудничество е голям недостатък. От изключително важно значение е Европейския съюз да действа превативно, а, превентивно, а не да реагира постфактум, след като заплахите се реализират. И накрая корупцията също трябва да бъде възприемана не само като нещо свързано с економиката и управлението, но и като въпрос свързан с сигурността. Корупцията е стимул за хибридните заплахи. Борбата с корупцията е неразделна част от всеобхватните ни действия в областта на сигурността последващият характер на мерките, които взимаме, е, трябва да се промени и да се въведат и превентивни мерки. Благодаря, госпожо Сари. Благодаря за погледа напред, който отправихте към източното а, а, партньорство. Нека сега да чуем едно мнение от Вилнюс. Господин Клаудиус Маниока, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, госпожи и господа, наистина вече на 10 години съществува Европейското източно партньорство и се оказа ключов средство за разширяване на контактите с източните ни съседи да настъпи сближаване с Европейския съюз и ангажиментите и взаимната обвързаност, източното партньорство, несъмнено, бележи успех. Е, през през тези 10 години все пак се очертаха и дилемите и ограниченията. В повечето случаи това са ограничения на самия Европейски съюз. Нека тръгнем от целта на комисията. Това е популяризация на европейските ценности, е, европеизация на източното партньорство, а също и економич... суверенитет и економическа независимост. И как всичко това се отразява на съседите, по-голямо сближаване между интересите на Европейския съюз и партньорите, очевидно са жалон по пътя напред. Понякога интересите и потребностите могат да бъдат различни или пък да не присъстват от европейска страна. Това, което е най-насъщно необходимо на източните ни партньори, което Европейския съюз не може да им предложи, е сигурност. Темата е нееднократно поставена. Това е добре, но не е достатъчно. Източното партньорство преживя няколко етапа на взаимно нагаждане, повечето е, успешни Става дума за сближаване с Европейския съюз, но е, все пак не се предлага стимул за европейско членство. Е, постсоциалистическите държави също трябва да бъдат отчитани като такива. Бяха въведени по-голями, е, по-широки елементи на взаимност и докато тази тенденция е може да бъде приветствена, нека не можем да кажем същото за амбициите. Тук трябва да сме наясно с ресурсите и ограниченията на Европейския съюз. Но това не пречи да заложим по-високи амбиции. Дали говорим за членство, бъдещо членство на някои източните партньори, то не може да бъде изключено, но едва ли може да бъде гарантирано. Така че това не е достатъчно условие. Западните Балкани са пределно ясен пример за това прекалено съсредоточаване върху членството е контрапродуктивно и трябва да потърсим вместо това подходящи ресурси и инструменти. Що се отнася до въз... диференциацията, трябва да имаме две групи страни или дори повече и различни ам, други възможности. От една страна асоциираните член, асоциираните членове на базата на а, допълнителни възможности. Грузия, Грузия, Молдова и Украина до сега подпадат тази група. Това включва и визови облегчения. След, следват Беларус, Армения и Азербайджан. А, Армения има споразумение доста близко до асоциираното членство, така че трябва да се работи в тази посока. Разбира се, в първата група водеща е Украина поради позицията си, поради размера си и ангажимента на Европейския съюз. Единствено тук има съвместни проекти за изграждане на държавното устройство между Европейския съюз и а, Украина за повече стабилност и сигурност. Съответно, има и други, друг подход. Но нека да започнем от две страни, които проявяваха най-голям скептицизъм спрямо предложението на Европейския съюз, Беларус и Азербайджан. Те разширяват връзките си с Европейския съюз, дава нов тласък и има положително отражение по отношение на резултатите от 2020 година. Най-важното тук е суверенитет и стабилност. А Европейския съюз се нуждае от тези партньори с оглед на поведението на Русия, Китай и други. Тук Европейския съюз има е, изправен пред дилема. От една страна се говори с, с, с стабилност и суверенитет, но от друга страна остават е, европейските ценности. При второто трябва да се внимава, защото може да се загуби изцяло влиянието. Асоциираното споразумението за асоцииране членство е едно от най-сложните, да не кажем най-сложното между Европейския съюз и страни от този тип. Това са крайно амбициозни документи по отношение на сближаването на законите. Трети асоциирани държави са поели ангажимент да приемат това законодателство, но и остават две основни, два основни проблема. От една страна как е, ще е, изглеждат тези неща и второ капацитет. Обхвата на реформите изисква от е, държавите много сериозни усилия докато Европейския съюз е, очаква тези споразумения да бъдат е, един вид е, проект чернова за Грузия, Азербайджан и Армения. Нека не забравяме, че страните не винаги имат възможност да спазват всички, да въведат всички правила. Много често им липсват и ресурси, и капацитет да ги осъществят. Повечето препоръки са свързани с хоризонталния проект, прият неодавна Еустрат. За него ще говоря и аз. Истинското приложение на и проучването относно възможностите и реалността в тези страни не се изпълняват достатъчно. По-голямата част от европейското законодателство не е в центъра на споразуменията, което е и правилно, защото има други насъщни нужди като економически, економическо развитие и сигурност, да речем, за Украина. Моето проучване също сочи, че транспонирането и приложението на европейското законодателство в редица области е доста откъслечно, но отхвърля очакванията в момента е вход неофициално привеждане в съответствие на споразуменията. Ще се ограничи обхвата на ангажиментите със съгласието на Европейския съюз, разбира се. Това е добре, защото ще облегчи бремето на хармонизацията, но някак си става спорадично и без определен план – за това се нуждаем от активно участие и на другите важни фактори, като гражданско общество, бизнеса, и инвеститорите. Нашето проучване посочва и каква е ролята на, да речем, еко, групи на природозащитници и така нататък но това предполага административен капацитет е, и е, определени интереси, присъщи за редица от нашите държави. Това е особено важно е, в областта на енергетиката. Работи се по малък обем реформи, които са от насъщен интерес за страните, като да речем е, енергетиката в областта на природния газ за Украина. И отново не бива да забравяме, че изпълнението на европейските правила може да си остане само на думи. Този риск трябва да бъде незабавно обект на нашето внимание. Така че Препоръките първо, дефицит на сигурност, който трябва да бъде поставен на дневен ред с всички средства. Но е, искам да се спра на асоциираното членство. Разбира се, ние трябва да продължим да работим за връзките с страните не асоциирани членки. Е, това трябва да стане по геополитически и стратегически причини изграждането на цели на страните асоциирани членки трябва да продължи в тази посока. Транспонирането и изпълнението на европейските правила е скъпо удоволствие и изисква много по-сериозни економически фактори. Европейския съюз може да даде такива економически основания, е, създавайки общо економическо пространство в областта на услугите, да речем, заедно с Западните Балкани. Това, според мен, е една от най-важните изпълними цели – за да се осъществи асоциираното а, членство и да се постигне економически стимул. И накрая създаването на възможност за европейските правила. Европейския съюз може да пристъпи към по-официално е, привеждане в съответствие на споразумението. Благодаря председателят, благодаря Както обещах в началото на дискусията, е, ще, че да имаме експерти, поканихме и госпожа, госпожа Айхорст и госпожа Матернова. Така че сега ще помолят госпожа Айхорст първа да вземе думата. 10 минути. Благодаря. Уважаеми членове, господин председател, благодаря на всички оратори. Радвам се, че съм тук и съм впечатлена от представенията. Не бях от самото начало, но съм убедена, че е много интересно и полезно да ви изслушаме, да чуем какви ще са вашите препоръки. Това е интересно и за мен, и за Катарина. Радвам се, че и Катарина е тук. Е, обмисляме каква е ситуацията, разсъждаваме върху нея и е интересно да чуем и вашите идеи. Е, госпожа Сари беше много интересно е, също да чуем различна гледна точка. Светът се променя. Същото се случва и с нашите източни партньори. Имам четири точки на кратко Е, отново е, оценяваме тази дискусия. Е, минаха вече 10 години. Доста неща се случиха в тези 10 години. Определено наблюдаваме прогрес сред нашите партньори и като цяло в източното партньорство на всички нива. Е, виждаме динамизъм в взаимоотношенията ни, какъвто преди не съществуваше. Аз съм от тези, които смятат, че трябва да бъдем максимално динамични по отношение на нашите ангажираности и дипломатически дейности. Това е и ролята на нашата служба и господин Борел, върховният представител, когато беше в парламента, няколко пъти каза пред депутатите, че източното партньорство е приоритет за нас и а, работа на всички 6 нива, за така че този динамизъм е важен. Споразуменията бяха а, споменати няколко пъти, какво предстои да се направи за тях, но важно е а, да се базираме на това, че вече имаме създадени условия за бъдеща економическа интеграция и политическо асоцииране. Мисля, че а, това е, е едно от нещата, които госпожа Сари а, спомена. Всичко, което вие казахте, ние го а, прегръщаме и го използваме за следващата среща на върха. Но това е свързано с политическата ангажираност на всички нива в нашите делегации сега в тези страни реагират по съвсем различен начин спрямо е, това, което беше преди 10 години и това е много важно. Е, имахме няколко е, политически кризи напоследък с различните партньори и мисля, че тук може да ясно да се отличи нашата работа. Е, ние помагаме или при а, потушаване на ескалацията на напрежение, или да направим добри предложения, които да се използват. С всички инструменти, с които разполагаме, мисля, че и Каталина, Катарина ще потвърди това, все още трябва да използваме всички тези инструменти, както правим и до сега, така че безспорно сме по-активни и освен това съществува рамка, която преди нямаше. Ние трябваше да я създадем е, и сегашната рамка за сътрудничество е много стабилна с всички шест страни е, и виждаме как това дава резултати за гражданите и как влияе в всеки отделен случай. Виждаме резултатите е, и в последните 6 месеца имахме структуриран диалог, консултации, гражданското общество, правителството, всички участници, всички вие допринасих, допринасиха много, за да може да се подготвим за срещата на върха през июни но този подход, който тръгва от долу нагоре, е, е много важен за нас. Да, е, не съм аз тази, която ще каже, че тази политика е успешна, но хората трябва да го кажат. Но определено виждам, е, че с всичко, което сме свършили, програмата за след 2020 е това, което обсъждаме и всички елементи са включени. Може би в, по някои въпроси има по-чувствително отношение от страна на държавите членки, но за това и призовавам парламента да работи с националните парламенти, защото така ние е, ще бъде отразена позицията на страните и ние ще можем да реагираме и да работим заедно. Очаквам с нетърпение срещата на върха. Всички думи вече бяха споменати включване, е, диверсификация и така нататък. И а, Относно секторното а, заздравяване, а, това са новите приоритети на новата комисия, които много въпроси с цифровизацията, с климата. Вълнуваща работа с всички 6 страни и ще спра до тук. Много благодаря, че ни поканихте. Благодаря много. Госпожа Матернова. Много благодаря. Благодаря на Анжелина за а, хубавите думи. А, членове на Европейския парламент. Първо, приветствам това, че се провежда такава дискусия. И огромни благодарности за всички, които се изказаха е, остана в съзнанието ми коментара на господин Маниок, защото аз поделям е, много от неговите виждания. Ще се върна и към това. Източното партньорство е, започна след войната. След агресията в Грузия през 2009 в много различен контекст – 10 години вече, очакваме следващите 10 години, където политическия контекст може би ще е още по-сложен. И геополитическата геополитическото преструктуриране в света като цяло е резултат от, води до, като резултат това, че и с парламента, и съвета са много ангажирани към източното партньорство. Откъде тръгваме и какво сме постигнали? Няма да говоря за проекти. А, ще отбележа четири неща. Първо, три асоциирани а, чинове с всички предизвикателства. Те са свързани с Европейския съюз, а, както вие казахте, от много сложни споразумения, сложни в, във всички възможни смисли на думата. Някои е, споменаха, че това са по-скоро като добри практики и ние не изработваме споразумения, които са за всяка страна по-отделно. Но а, тези споразумения бяха подготвени в друг контекст а, и се предвиждаше разширяване на Европейския съюз. А, имаше очаквания че ще се стигне до разширяване тогава политическата реалност беше съвсем различна. Знаете ли, когато кандидатствате за кредитна карта има малък шрифт и никой не чете малкия шрифт? Споразуменията за асоциирани са по-силни от подробностите, които стоят за тях. В този период от 10 години се опитахме да компенсираме тази сложност – и ще дам три конкретни примера. Четири всъщност, защото в случая на Украина това беше институционален подход. Първо, е, положихме много усилия, особено в последните пет години, е, да реориентираме помощта от проекти към подкрепа за цял, цял, цялостни програми за реформа в страните. Сега е по-систематизирано, действително, в асоциираните членове. Колкото повече помощ оказваме, толкова по-малко резултати, но добри в Беларус и в Азербайджан. Ние сме се насочили към реформите в Азербайджан, в и по економи, економически въпроси работим. инвестиционния климат и системни промени в цялостната страна. В Грузия или в Украина ние подкрепяме а, амбициите за реформи. Господин Маниока го каза добре. А, може би не най- подходящите въпроси за страната, но тези, които са най-важни за нейното преструктуриране. Енергийни промени и промени в администрацията. Тоест, тръгваме от. Изместваме се от фокуса от промените, от проектите към реформите и след това работата, работа с гражданското общество. Тоест, трябва да подкрепяме а, е, тези агенти, тези участници, които водят до промяна. Това е свързано с гъвкавост в администрацията и а, е, намиране на нови начини да ви подкрепим, как да получите подкрепа, а, е, как да се включат нови хора. То, това е второто. Третото и инвестирахме с нашия предишен комисар и с сегашния ни комисар. Инвестирахме много средства, а, за да може международните финансови инвести... институции да реагират а, синхронизирано, да ги да подкрепят реформите в тези страни. Това са три големи стъпки, които водят до промяна. И приоритетите от Рига 20 аспекта, по които работим. Това беше много важна рамка, която успяхме да използваме в за Украина имахме група за подкрепа и това беше е, такава уникална единица, която създадохме и използвахме тази група за подкрепа, за да експериментираме и да се опитаме това да бъде е, повторено, и да бъде използвано в други страни. И това, е, което е, вие казахте, че е, действието трябва да е, е от постиженията на законодателството. Успяхме по този начин да компенсираме. Между другото, писала съм и статия по този въпрос и мога да споделя с вас. И няколко примера за това, което сме направили. пример, който а, бившия ни коментар опичаше много да цитира. В, когато има големи а, промени в а, курса на валутата, в, в последните 4 години успяхме да подкрепим малките и средните предприятия с местната валута. Е, втори пример, който спомена е, Анджелина, новите приоритети на комисията. Зелената сделка е нещо, което ние активно използваме чрез големи инвестиции в енергийна ефективност, в инфраструктура, водна инфраструктура, инвестиране в обществен транспорт, неща, които Европейския съюз не правеше преди 3 или 4 години. И има какво да направим и по приоритетите на новата комисия. Това, което Анжелина спомена, как ние активно се включваме в обществения дебат, много полезна рамка която се изгради и ще бъде използвана в следващите тези години е рамката на устойчивост. Устойчивост е понятие, което може да бъде използвано много добре за всички аспекти на това, нашата дейност. Говорим за енергийна устойчивост – ще ви дам пример за енергийна ефективност в Украина. Ако Украина имаше стандарти за енергийна ефективност, които се сравняват дори с най-низките в европейските страни, и няма да давам конкретни примери, то тогава нямаше да има нужда от внос на газ. Тоест, устойчивостта е цялостното устойчивост в обществото е важно понятие, в рамките на което можем да се справим с всички аспекти, върховенство на закона, укрепване на демокрацията. Ние полагаме много усилия в тези аспекти. И в заключение ще кажа, че в европейския дебат, е, в Европейския парламент се провеждат е, доста дебати и в е, нашия практичен подход в комисията има две рамки. Източното партньомство е една по-широка рамка за европейската политика по добросъседство. Политика, която се е, разгръща на е, юг и на изток. И в двустранното измерение на тази политика се разграничават страните, така че ние от практическа гледна точка не виждаме конфликт между включващото източно, рам, включваща а, а, рамка за партньорство на изток и съответно дивер, диференциация към различните страни чрез двустранните споразумения. Тук те могат да предоставят нарочен подход и да се отразят различните амбиции на партньорските страни. Сега приключвам. Само две неща още искам да спомена оценяваме е, подкрепата на Европейския парламент и на отделни членове на парламента, е, на АФЕД и на всички други, които ни подкрепят. Господин Кобилиас няма как да не го спомена, не само заради Евронес, но и заради е, форума за източно партньорство, който наскоро беше създаден и който смятаме, че е много полезен. Това също ни помага в стратегическата комуникация. Това е нещо, кое, в, по което Европейския съюз не е много добър, защото нямаше да има Брексит, ако знаехме как да общуваме. Това е нещо, в което ние инвестирахме а, много. А, е, в това е под брандовото име EU4, нали знаете, EU за енергия и така нататък. Е, проблемите, които е, не комуникираме в неутрална среда, а се борим с дезинформация. Много благодаря още веднъж на Европейския парламент за интереса. Благодаря. Колеги, Току-що и слушахме мненията на експертите, техните коментари, идеи за бъдещо развитие. Чухме мнението на столиците на държавите на източното партньорство, на Европейския съюз, анализаторски е, институти и е, на представител на комисията, нашата изпълнителна власт. Сега е време да разменим мнения с членовете на нашата комисия. Първия между равни е господин Гайер. Благодаря, господин председател. Благодаря за безценното мнение на нашите експерти и представителите на институциите. Аз поделям повечето от нещата, които бяха казани. Наистина имаме нужда от политическа дискусия, от комуникация с обществеността, тъй като светът около нас се променя толкова радикално и толкова бързо, не можем да си представим, с оглед на срещата на върха, че резултата няма да бъде амбициозен и ще повтори онова, което се е взел като решение през последните 10 години. Мисля, че от тук трябва да тръгнем. Другият въпрос е как да направим нещата по подходящ начин, индивидуално за всяка държава. В продължение на години използвахме метода Моне. Всяка стъпка да се прави в момента, в който се налага да се направи. Затова смятам, че това, което правим с тези, в тези държави е индивидуализирано. Но е трудно да се убедят всички 27 държави едновременно, че ще е, е, отворим е, европейската перспектива, ще започнем преговори. Трудно е това да стане едновременно с всички 27 държави, те единодушно да се съгласят. Но ние подкрепяме големи всеобхватни програми за реформа Важно е тези държави да имат потенциала да се доближат до нас и то а, бързо. Защото а, статут на страна кандидатка не приближава държавата автоматично до Европейския съюз. Погледнете Турция. А, те, се, те се отдалечиха. През 2005 година Македония получи статут на страна кандидатка, но дори сега Северна Македония не е, се е доближила до Европейския съюз. Така че нека тези държави да не се фокусират върху формалния статут, а да работят по същество, по проекта. За да можем да се опитаме да променим тези държави така, че те де-факто да са в ситуацията на економическа независимост е, и да се превърнат е, в наш е, неотменим партньор и, и ние в един момент да нямаме друга възможност, освен да кажем да, те ще са страна кандидатка. но, но това са големи проекти, в това число и с гражданското общество а, и по-голямото участие на гражданското общество е част от големия проект за устойчивост. Много ми хареса това, което каза госпожа Сари. Нека а, да променим а, нашите ментални карти. Благодаря, че Споменахте членството като една възможна перспектива. Благодаря много за всички презентации. Те наистина бяха много стоеностни и погледнаха малко напред. мисля, че е много подходящ термина устойчивост, на английски резилиенс. Когато говорим за това, обаче, бих искал да изведа на праден план психологическата устойчивост на обществата на тези държави. Основният проблем за мен е как да се запази мотивацията не само на политиците, но и на обществото за реформи. Това не винаги е, е лесно. Обикновено се знае, че когато се провеждат реформи, живота ще се подобри, но хората не е лесно да бъдат убедени, да убедени в това, защото имат различен опит в миналото. Съгласен съм, че трябва да запазим перспективата за членство, но това но има друго предизвикателство. Как да помогнем на държавите да изградят психологическа устойчивост, да запазим мотивацията им за реформи, без да имат перспектива. През 90-те години нашата мотивация, нашата устойчивост се крепяха на чудесната перспектива за членство. Това първо. Второ, ако видим какъв опит е на Европейския съюз през последните 30 години, ще видим а, първо един компонент Централна Европа, втория Западните Балкани, където има проблеми, но все пак. И това е опит, който може да се използва в държавите от източното партньорство. Защо да не използваме езика, на който говорим с Западните Балкани и за страните от, и от източното партньорство? Да пренесем опит от Западните Балкани върху източното партньорство. Защото, доколкото разбирам, и, и мисля, че ако направим този паралел Западни Балкани източно партньорство, държавите от източното партньорство ще възприемат това като а, добър начин да вървят напред. Искам Исках всъщност да кажа, че е, е важно да работим за психологическата устойчивост, да запазим мотивацията за е, реформи, защото хората се уморяват, не виждат бързи резултати. И трето, трябва да покажем един голям морков, така да се каже, един голям стимул. От наша страна трябва да говорим на подходящия език, да, да използваме подходящите инструменти И може би комисията може да обясни какво става с методологията на разширяване, доколкото е, разбирам, трябва да има решение на съвета за Северна Македония и е, Албания. Има официални и неофициални документи, по които това ще стане. Много инструменти може по този начин да се промени наратива, начина на говорене в източното партньорство. Господин Мариян е следващия, който е поискал думата. Благодаря, господин председател. Внимателно изслушах шестимата изказващи се Споделям казаното от госпожа Сари. Контекстът за последните 10 години се е променил. Менталитета се е променил. Има нови участници на политическата, на политическата сцена, както, например, в Беларус. Аз съм изненадан и притеснан, че никой от вас не спомена Евразийския економически съюз, защото опитите за економическо сътрудничество са на лице и Европейския съюз, но има три форми на партньорство. Белорусия и Армения участват, а Молдова е асоцииран член и все пак това е един нов участник и ни. Ние трябва да имаме предвид това. Въпросът ми – дали прощавате за израза, не минавам от един карикатурен образ пър, а, а, към друга. Начина по който се говори за заложници на Русия, но тук не говорим ли за заложници на Европейския съюз в един момент. Това са хора с определено географско положение, определено му настроение, определено настроение. Разбира се, трябва да се правят крачки напред, трябва да има перспектива за бъдещо развитие, но преди всичко е необходимо економическо развитие, необходима е сигурност. Нека не пламваме веднага в ентусиазъм, защото когато за първи път се срещнах с представители. Тук беше госпожа с госпожа Мария Сандо. А, голям възторг беше, но аз и помислих тогава ще минат 6 месеца. Защото всъщност това, което стана, два клана се обединиха, за да съборят третия защото в крайна сметка тъй подобни неща винаги водят до подобен резултат. Да погледнем действителността в очите. Пак ще се върна. Какво правим за Евразийския економически съюз? Никой не спомена речта на господин Алиев на 23 декември. Вижте какво, какво, спомнете си какво каза той и поколете поглед към Турция. И ако ме не питате, Азербайджан член ли е, бъдещ член ли е на Европейска съюз, мисля, че не. Перспектива също не бих. Това са два блока, които имат много а, близки връзки с Евразийския економически съюз, както Молдова и Беларус, докато Украина избира проевропейска ориентация. Те търсят път на самото заключение и моят въпрос е можем ли да се залагаме на просперитет и економическия успех, но не непременно в Европейския съюз.

мисля, че трябва да отчитаме историческото развитие, нашите желания, но и обективната реалност. Аз бях един от последните участвали в Френския парламент, които приеха господин а, а, Азаров. А, той ми каза, това е катастрофа, а, а, защото като Европейския съюз ни предлага взаимодействие, което принудително ни отегля от Русия. Нека да се потърси тройно решение, за да имаме по-добро, по-добро по-добър изход. Господин Басеско. Благодаря, господин председател. Поздравления за ораторите, които ни представиха ситуацията на източното партньорство по един изключително професионален начин. източното партньорство а, дава на държавите, които напуснаха Съветския съюз, шанса да изберат а, а, или да останат под влиянието на Москва, или да се ориентират на Запад към Европейския съюз. Основният елемент е, че източното партньорство от политическа гледна точка им дава възможността да играят или в едната, или в другата посока. Политиците е, за в бъдеще ще натиснат или в едната, или в другата посока. Е, или да останат в Митническия съюз е, на Русия, или рано или късно да станат е, членки на Европейския съюз. Проблемът, според мен, не се състои в това, че Примерно хората от Молдова или Украина не знаят какво иска. Проблемът е, че ние не им даваме ясно решение за бъдещето. В този момент народът на Молдова е изключително объркан от политическите партии, защото Едни партии смятат, че трябва да са в митническия съюз на Русия, а само подкрепа идеята, че трябва да са в Европейския съюз. Само, че нито една от двете страни не ги иска. Москва казва, например, ние нямаме граница а Европейския съюз казва, сега не е момента да обсъждаме интеграцията в Европейския съюз, когато, което може да е вярно, но основният елемент е да им се даде перспектива за бъдеще. Молдова ще бъде ли член на Европейския съюз? Не утре, след 50 години. В състояние ли сме ние да им дадем ясна картина за бъдещето? Защото в противен случай играта между Брюксел и Москва ще продължи и ще държи държавата в несигурна позиция. Господин Йорданов. Благодаря, господин председател. Русия оказва влияние върху политиката на страните от източното партньорство чрез пропаганда и корумпиране на политическите елити. Няма спор, че корупцията в тези държави е руски продукт. Бизнес елитите на тези държави са обвързани с Русия, не с Европейския съюз или с някоя държава от Европейския съюз. Корупцията е основното оръжие, руско в момента, заедно, разбира се, с тотална пропаганда. И всичко това усилва руското влияние и действа практически за тотална защита на руските интереси в тези държави. Затова са объркани гражданите, затова те, освен трудностите, които изпитват материални, економически, те имат просто един пропаганден похлопак, а така също и похлопака на собствените си политици, които реално голяма част от тях не работят за интересите на тези държави, а за своите лични интереси, които могат да задоволят единствено и само чрез Москва. гражданските организации, по мое наблюдение, са безсилни срещу властта на политиците в тези държави и срещу властта на парите. И се получава омагиосен кръг. какво трябва да се направи? Древната сентенция, е, че Гордиевият възел не се разплита, както ние си го представяме с много процедури, с много програми и прочее, и прочее, не се разплита, а се разсича Гордиевият възел. Необходими са, следователно, от европейска страна нестандартни ходове или това, което се казва активна политика. Трябва, и тук съм абсолютно съгласен с някои от колегите, че трябва много по-ясно да се заяви на всички тези държави, че те ще станат членове на Европейския съюз. Темата партньорство в някакъв смисъл трябва да се каже, че се изчерпва, а се тръгва към друг, друго решение членство в Европейския съюз, което е предстоящо за всички тях. И е необходим, според мен, е завършвам, диференциран подход най-напред да се подкрепят тези държави, които много ясно са изразили вече такава воля, както е Молдова до голяма степен и особено Украина. Русия трябва да я заболи от факта, че Украина, примерно, ще стане член на Европейския съюз. И конференцията за бъдещето на Европа, завършвам, защо още сега да не включим страните от източното партньорство под някаква форма в дискусията за бъдещето на Европа? Техните граждани това ще го разберат като сериозна подкрепа за тях. Благодаря. Uh, uh, Благодаря. Остават ни още 15 минути до края на заседанието. Искам да попитам нашите оратори дали желаят да дадат отговори, да вземат отношение. Имате по две минути, госпожи и господа, имайте предвид. Е, кой ще започне? Благодаря на всички за реакцията и коментарите. Аз също искам да е, благодаря на господата Басеско и Александър Йорданов и други, които поставиха въпроса за добросъседството. Един въпрос, по който можем да решим в момента, тъй като за членството няма единодушие от държавите членки, можем да говорим за членство в регионални инициативи, така наречената ИСИ инициатива. Знам, че Европейския съюз е много държи на тази инициатива. Това е наистина много ценно за страните от източните партньорства и държавите трябва да разчитат поне на статут на наблюдатели. Също и по отношение инициативите на НАТО като е, отново страните могат да се стремят поне към статут на наблюдател – е, и освен това имаме формата B4, B4+. Е, мисля, че е, страните от източното партньорство също могат да се възползват от това. В Украина, нека да кажа, нямаме гражданска война. Това е руска агресия и трябва да наричаме нещата с имената им. Господин Тасманюк, благодаря много. Много интересна бе дискусията и аз също с интерес изслушах казаното от комисията по някои важни за всички ни точки. Както мнозина казаха, членството е важно, но не трябва да е вездесъщия въпрос. Това, което съм разбрал през всичките тези години, работейки с европейски правила, е, че европейските, европейското законодателство исторически е продукт на междудържавно сътрудничество и всъщност за всичко това се крие економическо основание за по-добро сътрудничество, за е, да речем допълнителни трансгранични дейности. Законодателството има смисъл дори ако има такова сътрудничество, особено економическо с, източните, с източното партньорство на ниво услуги, на ниво търговия. Всичко това има смисъл. Нещата вървят ръка за ръка. Икономическото пространство, погледнете Балканите, е а, модел за поведение. Сами по себе си такива идеи нямат кой знае каква стойност като чернова на бъдещото сътрудничество. Но те събират хората и това води до резултати. И най- най-сетне, много важно е за Европейския съюз да обедини политическите си, технически и дипломатически възможности. Не говорим само за липса на капацитет, административни възможности, в много случаи нещата опират до корупция. Тя е препани камъка на тези държави. И като работим на, на техническо и дипломатическо и политическо ниво, и съответно законодателство, можем да съберем, така да се каже, заедно политици и експерти и самите институции ще могат да работят по-добре. Говоря за Евронест, говоря за асоциираните институции. Те създават добрата рамка. Господин Капачев, благодаря. Много беше интересна дискусията. Нека да кажа няколко неща. Европеизацията като процес той започна с източното партньорство. Това е дълъг процес и ние разбираме, че нещата не стават от днес за утре. Но едновременно с това, като говорим, например, е, както тук се спомена, има ли друг начин за сближаване, освен е, членството. Източна Европа доказа, че разширяването е най-успешният модел за тях. Разбираме, има трудности, имат геополитически съперничества между Русия и други държави. Но въпросът е, че ако отчитаме само поведението на Русия, Русия създава тези проблеми и конфликти съвсем съзнателно. Украина е блестящ прием. Колкото повече проблеми, толкова по-малко европеизация. И разбира се, като разбираме, че трябва да бъдем реалисти за бъдещето членство на тези страни, но не бива да позволяваме Русия, създавайки проблеми, да възпре разширението на Европейския съюз. Това трябва да бъде ясно заявено. Комисията дали ще желая да отговори на въпросите? Накратко. Да, разбира се, днес в Украина няма гражданска война. Не на последно място и заради нашите съвместни усилия. Всичко това помага да се предотврати избликът на насилие. Има различни конфликти, но Нека не забравяме и трябва да обясняваме и на европейски граждани каква е ползата и стойността на всичко това. Колко е важно да работим за мина. Да, Жан Моне наистина трябва да присъства като идеи по-активно. Това е подходящ механизъм за работа на политическо равнище. Господин Кобилиас, благодаря за предложенията, които направихте, идеите как да използваме опита от Западните Балкани и в източното партньорство. И Катерина и аз сме наясно с това, че всичко, което правим и в Западните Балкани, и по източното партньорство, всичко това се обединява и е, ние научаваме много обогатяващи неща за нас. За това искам да кажа две думи за методологията на разширяването защото в началото на февруари господин Борел от името на външната служба ще представи тази стратегия пред институциите. Комисията работи много усилено всички се стремим да постигнем по-добър резултат по начин различен, който ни води до по-добър резултат. Но е, мога от сега да ви кажа, разбира се, вие ще чуете официална информация в парламента в подходящия момент. Е, Евроазиатския съюз им има споразумение СЕПА с Европейския съюз. Ние не поставяме партньорите пред категоричен избор. Вие Членовете на парламента знаят много добре защо. Ние напълно зачитаме избора на партньорите в техния регион. Те избират това, което ние трябва да правим, трябва да настояваме за това, което се прави да отговаря на, нашите, на, евро, на нашето европейско законодателство, на международните правни норми, на нашите стандарти. Искам ясно да заявя, така че ние никого не принуждаваме и не го поставяме пред дилемата или те, или ние. Е, има различни начини на действие и ние се стараем да работим така. От няколко думи и от мен Анджели, Анджелина обеща, че ще чуете за методологията след няколко седмици, но е, това, което се казва, е заложено и в е, споразуменията. Методологията се отнася до законодателството. Това не решава проблемите. Тук има бюрокрация и с това се сблъскваме страните от Западните Балкани. Там имаме, освен всички промени и необходимостта от помирение и така нататък, трябва да видим как да изведем пред скоба не свързаните с европейското законодателство теми. Мисля, че всичко, което е казано в това отношение, има да се казва в това отношение, е включено и в договорите за асоцииране. И аз ще подчертая, че в Украина гражданска война няма, има руска агресия. Ние трябва да бъдем пределно ясни и категорични, да не преставаме да го повтаряме, защото има хора, които упорито говорят за гражданска война, но мисля, че е, Украина е пример. Въпреки всичко, което се говори за Европа, но дори без и перспектива за членство, ние допринесохме за значими демократични промени в Украина. В условия на война президент, който разполага с всички лостове на властта, не направи нищо, за да спечели изборите и извършихме мирен преход, това е наистина блестящ пример в историята. Това трябва да се повтаря и трябва да използваме възможностите в това отношение. Дори без да предлагаме членство и в, поне не в краткосрочен план. От региона има не много добри новини, но това трябва да се казва и повтаря но аз бях заинтриг... затригувана от а, а, казаното, че а, да, пар... партньорството е третия крак, така да се каже. Триъгълника рядко е добра фигура в такива построения. Но аз ще кажа, че знам и от колегите, които работят в европейските институции много преди мен. първия поканен за източно партньорство беше Русия. Те отказаха. Те нямат интерес защото след 2007 Мюнхенската конференция те тръгнаха и поеха и си остават по различен път. Анджелина а, го каза, искам и аз да го подчертая. А, ние не предлагаме партньорство в, в ущърп на Русия. Благодарим за уточнението на комисията, казва председателя. Наближаваме края на дебата. Питам се дали в последния момент можем да чуем от Петра Саустревичус е, обобщаващо изказване. Благодаря. Виждам, считам дебата ни като важен принос към доклада на Европейския парламент по тези въпроси. Чухме ценни идеи, изключително важни предложения и мога да ви уверя, че ще положим всички усилия те да намерят място в окончателния вариант на доклада. За източното партньорство може би трябва да отчетем някои дребни, простички, но много важни неща. Региона се глобализира което води различни рискове политически, економически, понякога двустранни в резултат на отношенията с по-големия партньор и трябва да говорим за съседи на съседите. Има такава идея, има такъв процес, това е неизбежно и да се работи за и срещу този партньор е принципно има отношение към бъдещето на източните партньори. Но да си кажем честно, всички постижения до тук ще имат сериозно отражение на положението в Русия. Всичко постигнато от източните партньори. Ние сме готови да разширим източното партньорство, да речем за безвизов режим. Това е много сериозно послание за Русия пътя на политически реформи и демократично, а не автократично управление, води към отворени врати. Сходни на положение сходно на положението на Украина, Молдова и Грузия сега но ние трябва да използваме политическите си средства, финансовите си средства, защото много пари са необходими за промяна на тези региони и известни институционални промени. Така можем да осъществим обща цел страните от източното партньорство да са стабилни, надежни партньори и бъдещи членове. Благодаря на всички докладчици, направили изказани днес. Благодаря на присъстващите европейски институции и на всички членове на нашата комисия, които се изказаха. Очаквам много ефективно сътрудничество в подготовка на нашия документ по пътя към неотменимото бъдеще на източното партньорство и на Европейския съюз. Председателят, благодаря Петър, благодаря на всички участници в дебата и на нашите докладчици, които споделиха своите мнения. Благодаря и с това закривам тази част от дискусията.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 I think Miss Matanova. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Дами и господа, колеги, след това, надявам се, полезно обсъждане на източното партньорство, искам да и аз да ви приветствам на тази среща. Стигнахме до точка 11 от дневния ред на сутрешната сесия. Обмяна на становища, обмен на становища за ситуацията в Грузия и искам да приветствам министъра по примирието и гражданското равенство господин Чекислашиви и а, заместник председателя на грузинския парламент господин Кожава. А, приветствам ви с добре дошли в а, нашата комисия, която а, следи развитието във вашата страна от много време това е важно за отношението между Европейския съюз и Грузия. Точно в 12 часа, до 12 часа имаме. Ще се занимаем също с граничните линии на зоните, които са окупирани от Русия и какво прави Тибилис по, време, по отношение на реформата на, на изборния закон. Давам ви думата. Имате, заповядайте. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря за поканата и че ми дадохте възможност да се изкажа по а, ситуацията в а, Грузия и най-големия проблем, който е свързан с продължаващата окупация от Русия. Ситуацията не е статична, тя се променя и е доста отрицателна по отношение на въздействието върху хуманитарната ситуация. И Осетия и Абхазия са засегнати руските, руската армия е разположена в тези територии. Около 300 хиляди грузинци са в изгнание и нямат достъп, нямат възможности за никаква перспектива много военни операции се провеждат и това засяга около 20 хиляди човека от населението. Е, много споразумения са подписани между Москва и териториите, но но времено липсва достъп до механизмите за сигурност През 2008 имаше споразумение за прекратяване на сраженията и се опитват различните международни участници да се справят с, с тази ситуация и връщане на изселените лица, което зависи от Русия. Въпреки трудната ситуация, ние все още сме е, готови да търсим е, прогрес в е, за да може да се осъществи хуманитарен обмен. Искам да благодаря на Европейския съюз за това, че ръководи този процес. Това ще бъде ключово и в бъдеще. Благодаря на Европейския съюз и за мониторинговата мисия която играе важна роля на място, тъй като ние ще а, продължим да настояваме за присъствие на окупираните територии на Европейския съюз. Това е достъп, който беше а, отхвърлян до сега, отказван до сега. Ние ще настояваме това, няма да споменаваме арогантните действия. Например, 20 октомври миналата година АГБ предупреди, че ще има патрули по а, границата и тази зона стана сцена на а, а, бордеризация и очевидно а, има намерение за да се, да се вземе по-голяма територия, повече територия. А, която да премине под властта на централното правителство. Използва се език на оптиматум и заплахи. Е, и окупираната линия да, да бъде примахната. в... Е, е, това са нашите усилия. Взети са заложници много граждани. Пет месеца вече е, откакто съществува е, и само е, е един е, пропусквателен пункт, с, между която свършва Осетия с Грузия в една област Тахагори, в където е, хората са абсолютно изолирани и се намират в хуманитарна криза. Накратко, това е отрязване на жизнената линия, защото няма пенсии, жизненно важни продукти, всъщност няма дори спешна медицинска помощ, защото няма достъп до тази, до тази зона. Ситуацията е под всякакви стандарти и не може да бъде толерирана повече. С ваше позволение ще говоря от името на тези хора, на сахагорците, преминаването трябва да бъде възстановено колкото се може по-бързо и без никакви условия. Аз съм убедена, че е, депутатите в Европейския парламент ще подкрепят тази кауза и се надяваме нашите гласове да бъдат чути и да възтържествува справедливост. Много е, е, стотици други страдат. 160 е, села са отделени и 50 хиляди души, които живеят в тях, са напълно изолирани. В Гугутин Хяри се възстановява изграждането на огради. Това причинява допълнителни предизвикателства по сигурността и хуманитарната ситуация. През 2018-2019 6000 бяха задържани от руснаците, когато се опитваха да преминат от окупираната част в другата част на Крузия. И а, просто това е само пример как това засяга всички. Е, бях в Брюксел, а, да го, когато се случи задържането на Такашвили, е, е, който дълго време не беше пуснат от затвора. Това е случай, който получи отзвук на международно ниво и ви благодаря за подкрепата, но има много други такива случаи в последните години и някои от тях с трагичен край. Например, четири случая, където беше отнет е, живота на четирима млади грузинци. И извършителите е, все още са свободни в окупираните територии това още веднъж доказва колко е тежка хуманитарната ситуация, как не се спазват основни човешки права и колко е необходимо ние да подкрепим а, чрез, чрез различните инструменти за хуманитарната помощ. В Абхазия, в Трукриян, с 4000 души са жертва на етни, етническо дискримина, е, дискриминация, не се спазват основни човешки права, нямат право на обучение на родния си език, отнема се собственост. Тяхната ситуация особено се включи, в Луши след 2014 година, когато Руб Хаджин дойде на власт, така наречения президент и а, той пренебрегна тежката ситуация. Сегашната ситуация не е добра нито за грузинците, нито за хората в Абхазия или в Осетия. Но, за съжаление, когато говорим за а, Грузия и за ситуацията наоколо, това е което можем да кажем и как неразрешените конфликти се използват от Русия и пречат на нашето развитие. Нашият отговор е ясен. Е, е, необратима европейска е, интеграция и политика по мира, опериране в неотровна среда на мир. Това е деликатна и ежедневна работа а, ние сме подложени постоянни провокации, но това е приоритет, за да можем да постигнем прогрес. Мира сам по себе си а, е основата за разрешаването на конфликтите. Окупацията от Руската федерация а, трябва да бъде примахната и а, диалог с а, Осетия и Абхазия, това са основните стълбове ние имаме проактивна мирна политика, въпреки опитите тя да бъде а, а, преобърната. И тази проактивна политика цели да защити а, човешките права на хората, които живеят там, да се подобрят техните условия на живот и да се а, изгради мост към а, изкуственото разделение ние започнахме нова мирна инициатива, която се казва Стъпки към по-добро бъдеще. Е, е, търговия между разделените, образование, достъп до различни услуги, като например здравеопазване, селско стопанство и други. Тази инициатива беше широко подкрепена от международната общност, включително от Европейския парламент, за което аз и нашето правителство ви благодарим за това, че подкрепихте този мирен план и се радвам да докладвам, че на този етап, въпреки всички спънки, има ясни сигнали и интерес абхазците а, и осетийците да се ангажират към това. В година и половина контактите са се увеличили по безпредседентен начин през 2019 два е, е, е, пъти и половина повече са студентите, които получават висше образование от Абхазия и Осетия съвместни търговски проекти. 15 пъти повече а, заявки получихме. Говорим за а, стотици а, заявки а, и много хора, което е много висока цифра за толкова малко общество. Така че това е възможност да се инвестира в мира, като стимулираме контакта между хората, сътрудничеството и диалога. Затова е, също пуснахме в действие и нов финансов инструмент е, Мирния фонд. Това е неправителствен е, фонд и в сегашната ситуация дори най-малкия принос води до голяма промяна. И вие имате ключова роля в мирния процес. Ние много ви благодарим, защото сте основен участник Благодарим ви за всички съществуващи формати а, и а, търсене на възможности за мир. Нашите координирани усилия а, и трябва да останат такива, за да решим този конфликт. Това е необходимо, за да се постигне устойчив мир за Грузия и за Европа. Още през юни 2018 година в една резолюция на Европейския парламент се говори за руската окупация на Крузия. и те си територии остават заплаха и в тази и, и решаването на конфликта в Грузия е ключово за стабилността на европейския континент като цяло. Днес Грузия ангажирана към а, своето европейско а, бъдеще и това е а, сериозен ангажимент на правителството и на хората. 83% подкрепят тази кауза. Това не е просто нашата свободна воля, това е нашата, а, нашето желание за свобода. Ето защо грузиците подкрепят а, този план – така че нашия ангажимент е важен. За решаването на конфликта реципрочността също е важна за резултатите. И в заключение, свободното движение и освобождаването от визи. Това е, е нещо повече от просто освобождаване от визи и възможност за нашите граждани. Е, е, граждани. Това е ясен, силен сигнал за това, че те са част от Европа. И това говори повече и дава повече надежда и, по, надежда и повече шансове, а, особено за тези хора, които не могат да пресекат границите, а, за да се здрависат с а, своите съседи. Благодаря ви за вниманието и очаквам вашите въпроси. Благодаря, госпожо министър, за вашите уведни думи, заместник председател на Грузинския парламент. Благодаря много. Благодаря за възможността да се обърна към Комисията по външни работи, към вас, които сте наши приятели. Ние високо ценим подкрепата и, и интереса към Грузия за това, че сме сред вашите приоритети. Миналата година Грузия пое е, е, председателството на Европейския съвет на министрите. Днес ние сме е, не само държава с древна история, а държава, която има своето заслужено място в международната общност. Е, няма да говоря за заплахите от Русия, защото госпожа Цикашвили говори за тях. От години а, насам Груз, Русия представлява заплаха за Грузия, окупира 20% от територията, нарушава всички международни споразумени. Тя е заплаха за мира и стабилността на място. А, Русия представлява заплаха за сигурността на цел, целия а, регион. Абсолютно мнозинство от грузинския народ желае и изрази своята воля на референдум да се присъедини към Европейския съюз и НАТО. От независимостта на Грузия, избора на грузинските граждани е основан на ценности и е ясен. И то не само декларативен, но и се изразява в практически дейности. Грузия е много близо към днешна дата до Европейския съюз, по-близо отколкото до сега. Ние имаме свобода свободна търговия, е, търговията е около 40%, е, пътуваме без, безвизово, няколко милиона граждани всяка година пътуват до Европейския съюз. Казвам това, за да, кажа, за да заявя колко е тясно сътрудничеството ни. Външната политика на Грузия и атланти... евроатлантическите ни а, аспирации са а, залегнали в Конституцията. През 2017 година грузинския парламент и в сътрудничество с Венецианската комисия направи всеобхватна реформа на Конституцията, за да може Конституцията на Грузия да създаде конституционна система, която да е в полза на дългосрочните демократични реформи и а, Грузия завърши своята трансформация в класическа парламентарна република от европейския тип. Ефективно правителство, независим съд и е демократичен а, парламент. Парламентът разработва нови процедурни правила, за да гарантира парламентарния контрол. 2019 година беше изключителна по отношение на това, че се създаде отчетност на изпълнителната власт пред парламента. Конституционалните промени от 2018 година вече са факт. Имаме нова избирателна система. Е, ще имаме от 2024 напълно пропорционална. Всичко е, през следващата сесия, през пролета ще бъдат прияти препоръките на ОСР. промяната в изборното законодателство беше извършена успешно, независимо от това, че една част от територията е окупирана. Грузинския парламент не успя да въведе прага за влизане в парламента и напълно пропорционалната система при предишното гласуване. Искам само да ви припомня, че Грузия има реален шанс, е два път, на два пъти е имала реален шанс да премине към напълно пропорционална система още от 2012 година, през 2017-2018, но за съжаление не получихме достатъчно подкрепа от останалите партии е, за съжаление, през 2018 година не бяхме подкрепени с нито един глас от опозицията. На, през 2024 година ще имаме напълно пропорционална система. До тогава ще има смесена система. През 2020 година сме твърдо решени да проведем честни прозрачни избори. Е, всички тези е, проблеми доведоха до протести от страна на е, опозицията, бяха блокирани входовете на парламента. Въпреки това, бяха гарантирани правата на демонстриращите от Министерство на вътрешните работи. Протестиращите получиха правото да демонстрират пред сградата на парламента, без да блокират входовете. Е, изразихме готовност за преговори с гражданското общество и изразихме готовност да ги включим в преговорите за изпълнение на препоръките от ОСР. Е бяха проведени няколко кръга разговори между управляващата партия и е, опозицията за парламентарните избори през 2020 година и диалога все още е, е в ход. Изборите през 2020 година ще бъдат демократични и прозрачни. Това е важно за изграждането на демокрацията и процеса в Грузия. Е, за съжаление, е, протестите е, показват тенденция към това да прераснат демонстрации с насилие. Опозиционните партии призовават гражданите към насилие и нарушаване на обществения ред и нахлуване към а, а, а, в парламента въпреки това, че силите на, на реда бяха многократно атакувани. Те запазиха спокойствие. Към полицейските служители бяха хвърлени предмети, демонстриращите отвлякоха служители на реда, отнеха им въоръжението и средствата за защита. Трима полицаи бяха обвинени за а, упражняване на насилие, 11 бяха дисциплинарно наказаха, 19 а, души бяха а, обвинени за подготовката на експлозиви от страна на демонстрантите. Те бяха осъдени на 4 години и биват представени от опозицията като политически затворници опозиционните партии определят като политически затворници е, е, техни привърженици, които са проявили насилие в демонстрацията, но те, е, и Благодаря ви. Ще си позволя да привлека сега вниманието ви към това, че като наши стратегически партньори искам от вас да бъдете отворени и честни и да изграждате преценката си на фактите. Благодаря ви за а, това, че стрикно се придържате към вашите а, принципи. През 2019 година бяха прияти множество важни закони за съдебната а, реформа. Тези документи бяха прияти с консенсус с гражданското общество, международната общност. А, Основно се а, подобряват механизмите за дисциплинарна отговорност на съдиите и така нататък. Съдебната а, реформа е призната от Венецианската комисия и а, делегацията на Европейския а, съюз. А, имаме две атаки срещу съдебната система, които целят да дискредитират съдебната система. Европейския съд по правата на човека не установи нарушение на Европейската конвенция за правата на човека в тези случаи. Нанесените щети обаче от несправедливите обвинения остават. Европейския съд по правата на човек постанови, че обвиненията са неоснователни опозицията използва всички средства да дискредитира всички действия от, е, на партията Грузинска мечта. Ще се опитам да бъда кратък и правят това по всички възможни канали в обществеността. Да кажа няколко думи за медиите. Медиите никога не са били толкова либерални, колкото днес. Всеки има възможност да получи лиценз. Само преди 7 години имахме четири телевизии. В момента имаме 100, това число и националните цифрови канали. От 2019 година Грузия в категорията на свободните е, е, държави по отношение на интернет, е, мрежите и това се дължи на множество реформи на степента на върховенство закона, което държавата постигна. Защита на човешките права остава сред приоритетите на държавите. Един от е, е, и това се дължи на следните реформи. Е, създаване на служба за защита на личните данни, приемане на законодателство също всички форми на дискриминация, всеобхватни реформи в системата за държане, демилитаризиране на протеци, създаване на отдел защита на човешките права, Министерство на вътрешните работи, те се занимават с насилие срещу жените и така нататък. Всеобхватната реформа а, а, значително промени Грузия. Ние се а, гордеем а, с напредъка към повече демократично общество. Основен приоритет на Грузия остава мирно възстановяване на териториалната и е, цялост. Намираме се в сложна геополитическа обстановка, но продължаваме да сме устойчиви. Мира и стабилността остават наш основен приоритет. Благодаря ви за вниманието и за непрекъснатата подкрепа за моята страна. Благодаря, госпожо министр, господин заместник председател на е, парламента. Благодаря за изказването. Колеги, времето ни притиска доста, защото имаме брифинг за положението в Либия. Така че имаме точно 10-12 минути за тази тема. Коле... Евичена Грегорова. Това са колегите поискали е, да се изкажат. Можем да добавим и друга. Записвам само записаните имена. Кабилиас. И започваме с Марина Калиоран, която ръководи групата за приятелство и делегацията. Добре дошли. Е, извинявайте, принуден съм да ви помоля да бъдете максимално кратки. Първо, благодаря и добре дошли на грузинските колеги. С радост ще кажа няколко думи в качеството си на ръководител на делегацията за за Южен Кавказ и ще се огранича до полож... това, за което говорим днес, административните граници и положението. Можем да обсъдим всички тези въпроси по време на срещата, която е предвидена на 12 и 13 февруари. се надявам, че госпожа министр Цикершвили ще може да се присъедини към нас. Но конкретно на въпроса. За жалост виждаме, че руските провокации и а, с техните сподвижници продължава въпреки пълната реинтеграция на Русия в структурите на съвета на Европа е, те прода, Русия продължава дръско да следват своето разрушително поведение. Е, е, има споразумение от 2008 година за, спир, за примирие. Всичко въпреки това, настоящите събития заплашват цял, целият регион, както казаха и колегите от Грузия особено за е, случилото се в Южна Осетия, е използвано като претекст за по-нататъчни действия, затваряне на ГКПП, разделяне на хармонично живеещи общности. През октомври миналата година бе и, и, и изразена позиция относно невъзможното поведение спрямо наблюдателната мисия на ЕС, която играе важна роля. Нещата се влушават и в двете окупирани територии. Казано с думи прости, хората умират, защото не могат да стигнат до Тбилиси, административната територия и да получат медицинска помощ. Всички аплодирахме освобождаването на доктор Дашвили като символичен жест, но нека не забравяме десетките анонимни жители на планинските села, които остават за задържани и тормозени, защото са прекосили границата. Нека не забравяме и положението в Абхазия и протестите там, след така наречените президентски избори там. Е, след протестите, така наречения президент е, е, напусна поста. За щастие няма не се стигна до физически сблъсъци, но това не дава повод да намалим бдителността си. Искам да заключа със следното трябва да се възползваме от всеки възможен, всяка възможност да подкрепим суверенитета и териториалната цялост на Грузия в международно признатите граници и да продължаваме да не признаваме марионетните режими, подкрепени от Кремл. трябва да се търсят дипломат политически пъмища, включително чрез международните разговори в Женева ние трябва да стигнем до хората, живеещи от двете страни на границата, защото именно на тях тази инициатива ще осигури по-добро бъдеще. Уважаема колега, благодаря много е, за направеното изказване. Още веднъж приветстваме усилията на вашата комисия. Сега по две минути на всеки колега. Започваме с Сандра Каньете, е НП. Благодаря. Ще продължа там, откъдето Мария Кал Йоран току-що спря ще говоря за вътрешното положение, за политическата криза в Грузия. Е, господин мини, госпожо министр, тук що споменахте, че хората в много трудно положение. Имам дълъг а, политически опит и знам, че няма политическа организация, която да овладее десет, десетки хиляди хора. И вие тук що подчертахте факта, че грузин е, грузинската подкрепа за европейската интеграция нараства, но същото проучване сочи, че те смятат, че демокрацията е направила стъпка назад в страната, което е притеснително, защото Европейската комисия и Европейския парламент всички ние сме давали широка подкрепа е, и сме проявявали голямо разбиране към Грузия с опит да помогнем в максимална степен. Но ако сравним Украина с война, която се води на нейната територия постоянно, и демократичните реформи там. И факта, че вие не бяхте в състояние да промените пропорционалната избирателна система. Това сравнение не е в полза на Грузия. И неодавна председателя на грузинския грузинската мечта Иванишвили говори, че в бъдеще все повече лидери от Грузия ще постигнат до затвора и а, има възобновяване на наказателното дело срещу друг един от активистите. Това е символично. Свен Миксън, благодаря на гашите гости. По отношение положението в Южна Осетия, Осетия и Абхазия споделям напълно казаното от Марина, тен, тенденциите са крайно тревожни на оформяне на твърди граници, ограничаване на достъпа на хората до, доста, до обучение, образование народния си език. Не трябва да допуснем тези факти да потънат в забвение. Ние трябва да ги напомняме. По отношение интеграцията, очевидно това правителство в прокарва конституционални, конституционни промени и е, пропорционална избирателна система. Всичко това е, е обект на нашето внимание, но все пак мисля, че е много хубаво, че Европейския съюз и нашата делегация в Тбилиси се опитва да посредничи за постигне решение на е, тази мъртва хватка между управляващи и опозиция – какво е вашето усещане за постигане на евентуален компромис? Защото аз мисля, че какъвто и да е компромиса, той трябва да е политически. Как мислите, че може да се преодолее тази мъртва хватка? За жалост, политическия пейзаж не изглежда добре, но е, не е единственото. Господин Албения, относно заграбването на територия от Русия и пълната неспособност да е, разкажете на света за какво става дума. Преди 4 години е, аз разговарях с помощта на, само на преводач с един фермер, който чиято земя беше отнета защото всичко му бе отнето. Там минаваше новата руска граница и той се намираше на руска, не на грузинска територия. А аз срещу него бях на грузинска територия. Това е, трябва да се разгласи по света. Никой не говори за това не само в Европа, но никъде. Никой не е, не е наясно, че Русия продължава да премества границите и е, нещата се развиват с е, бясна скорост. Аз се виждах с човека е, на, на грузинска територия и четири дни по-късно той се оказа на руска. Мисля, че трябва да направим много повече защото е, Русия не бива да, да се отървава без нищо поради незнанието на хората. Госпожа Григорова от Зелените, благодаря. Благодаря, е, госпожо министър, за представените примери и разбира се е, е, за, на вас, господин заместник председател на парламента. За... Имам два въпроса. Първо, кой е платил за гаранцията за доктор Вая? Правителството, НПО или някой друг? И второ, имаме нови, под нова ситуация а, прем, на, промък, на влизане в а, а, грузинска територия с границата. Доколкото знам, не се допускат журналисти и активисти. Питам се защо. Правителството трябва да осигури гросност на това Господин Кочава, надявам се, е, че сметнете, че съм достатъчно обективна. Била съм на място и съм говорила и с протестиращите, и с правителството. Не съм чула за блокиране на парламента парламента блокира сам себе си с прословутата стена от Билиси. Но след като искате да се сближите с Европейския съюз, Смятате <coughs> ли, че политическите затворници са съгласни с вас? Ана Футига. Thank you, Chair. Minister... Много благодаря, господин председател. Благодаря за представенето на госпожа министъра. Действително ситуацията се влушава. Ние от много години следим ситуацията и за съжаление средата, в която се осъществява нашия мониторинг, също е много лоша. Това ние трябва да подчертаем защото правителството на Руската федерация вгорчава живота ни. За съжаление, смятам, че грузинското общество слава богу, грузинското общество е много бдително и разбира добре ситуацията. и идеологията от Москва се промъкна в грузинския парламент и това предизвика вълна от протести. Колкото повече затворници има Русия, те толкова по-настойчиви стават. Затова искам да чуя вашия сценарий за деескалиране на ситуация и също статистика броя на затворниците и задържаните след всички тези протести. Благодаря ви. Благодаря. Това беше първия кръг от въпроси. Малко информация в и половина приключваме тази точка от дневния ред. Каквото и да, да се случи, в и половина приключваме тази точка от дневния ред. Първо, господин Гала. Въпрос към министъра. Кол, до колко хора от окупираните територии стигнах, достигнахте и им подсигурихте медицинска помощ, ако може да ни дадете апдейт? И също е, към заместник-председателя. Ние подкрепяме вашата европейска ориентация, но това трябва да е свързано с вашите ангажименти. И а, провала на реформата на избирателния закон а, и а, това не беше ли това не означава ли, че всъщност пред публиката се казва моля сменете закона, но зад колисите да продължава всъщност статуквото и да се представя това като провал. За съжаление, ние в Европа смятаме, че това е случая. Господин Глуксман, благодаря. Разбира се, вие имате подкрепата ни по отношение на руската окупация. Странно съвпадение на времето е тук преследването на членовете на опозицията. Е, първо има криза, след това господин Бокели и други политически лидери, които внезапно се оказват преследване. И вторият ми въпрос е за пресата. лишаване от собственост на господин президента и оспорване на собственичеството преследването започна, е, е, производството започна срещу него, е, така че започва такова преследване, когато има политически проблем. Важна година за Грузия. Това е тест за демокрацията. Ние ще следим ситуацията. Тук в Европейския парламент има много приятели на Грузия, които не са членове на една или друга политическа партия. А, това са приятели на Грузия и ние се надяваме да минете изпита по демокрация не беше приятно да чуем, е, че е, хора от опозицията критикуват е, опозицията в страната. Атаки срещу опозицията, срещу е, НПО-то, срещу протестите. Това не ви помага на вас, грузинците, да, да намерите повече приятели в Европейския парламент, за да могат те да ви подкрепят. Това исках да кажа и а, да отпратя а, моята подкрепа към приятелите в а, а, Грузия. И накрая, последно изказване, а, господин Тибилис, а, за предстоящите избори. А, аз бях лидер на делегацията. А, а, и имах среща с ръководителя на партията и с председателя на парламента. Затова искам едно ясно послание да отправя. Те ми обещаха, че диалога ще даде резултати и че ще има а, резултат от реформите на а, законодателния, а, на изборния закон. Придайте това съобщение, аз все още очаквам резултати. И последно – Можете ли да кажете, има ли лидери на опозицията в Грузия, които не са а, привиквани в а, а, прокуратурата? Две минути има всеки, тъй като сме притискани от времето. Нямам достатъчно време, за да отговоря на всичките ви въпроси. Някои от въпросите, които бяха а, повтигнати, показват, че се представя подвеждаща информация. Аз бих ви представил доказателства, за да оборя това. Много интересни въпроси бяха зададени. Първо, преговорите се провеждат в момента. Ние представихме няколко версии как да се организират изборителя през 2020, но те се смятат за неконституционни. Ние очакваме отговор. Консенсус означава, че и двете страни да се съгласят. Но а, някой трябва да се откаже от някои важни принципи. Ние се съгласихме и дадохме версия, която се смята по-добре. за по-добра географ... грузинска мечта ще се представи на изборите през 2020 година. Стотици хора, които протестират, това за съжаление не е вярно. Младото поколение в Грузия, което излиза на улиците, след като видяха руски депутат да сяда на председателското място, но ние трябваше да представим адекватно, адекватното развитие на нещата. И опозиционните лидери се опитаха да кажат на всички, че трябва да атакуват сградата на парламента. Това не са клюки, има доказателства и факти за това нещо. Времето е ограничено. Нямам време да отговоря на всички въпроси, които бяха зададени, въпреки че имам много неща, които искам да споделя с вас, но се надявам да имаме друг формат, за да ви покажем доказателствата. Това, което ви казваме, не е само нашата позиция, се базира на фактите и бих се радвал в бъдеще да продължим тази дискусия. Благодаря, господин Кочава. Госпожо министър, разбирам ограниченията за време. Съгласна съм с колегата, че би било добре, ако имаме форум, където да отговорим на всички тези въпроси и теми, които бяха повдигнати. Да предоставим обективна информация за да може вие да прецените. Един общ коментар. Грузия е ангажирана към демократичните процеси. Средата като цяло е демократична. Свобода на словото, свобода на медиите, това се гарантира и каквото и да се случи, разбира се, дали е, може да се променят много неща но всичко се случва в рамките на върховенството на закона, който осигурява стабилност. В последните месеци това беше под въпрос. Поставено в въпрос сериозни економически реформи и ангажираност на Грузия още веднъж теста, демократичният тест за Грузия е да се справим с предизвикателствата, за които споменах, защото това са постоянни предизвикателства и борба за мира. Казах, че ситуацията се променя постоянно. Ние всеки ден се борим за свободата и за мира и се надяваме да продължим с ваша подкрепа и оценяваме всички коментари живота за фермерите, живота на фермерите, тези истории, които споделяте. Ние правим всичко възможност да помогнем в реално време на хората, които стават, за съжаление, тъжното лице на руската окупация в Грузия. Благодаря за вниманието. Благодаря на двамата гости от Грузия. Надявам се, че ще проведем и друга среща лек път и а, бъдете сигурни, че вашата страна е в центъра на, публи... полити... на дискусията в тази комисия. Благодаря ви.